So, once Mr. Rosati is here, we start with... И така, ще започнем работа с е, проекто доклада за Европейския семестър е, за координация на економическите политики. Благодаря, е, господин председател. Съжалявам. Надявах се че няма да закъснея и съгласно програмата смятах, че точката ще бъде разгледана от 9.15 нататък. А, но а, не стана така. Колеги, докладът за а, се отнася за Европейския семестър 2015 година и се опира на няколко документа, прияти от Европейската комисия и съветът. съвета. Най-важно това са препоръките на комисията за специфичните за всяка държава препоръки за 2015 година. И също така използвали сме и моят доклад по-рано тази година, който се е, използва е, изследването през 2015 година, е също и е, гъвкавостта е, при използването на пакта за стабилност и растеж, е, така както го е представила в своето изследване комисията. Докладът е, е разделен на части. В първата част споделяме мнението на комисията за сегашното положение в Европа, особено еврозоната. С удовлетворение се установява, че растежът бавно се възстановява, макар и това възстановяване да е все още крехко, но съгласно прогнозите на комисията, растежът ще се ускори до година и ще стигне над 2% в целия Европейски съюз и 2,1% в еврозоната. Това е удовлетворително, тъй като това значи, че еврозоната ще възстанови стабилност и растеж за първи път от 2009 насам. Също така споделяме и напълно подкрепяме новият подход, възприят от комисията в формулирането на специфичните за всяка държава препоръки за тази година. Те се състоят преди всичко от съсредоточаване на вниманието в най-важните приоритети при формулиране на препоръките, на нещо, което е промяна, достойна за приветстване от предишната практика. Значи се, се съсредоточи вниманието върху най-важните неща. Също времено отбелязваме с е, загриженост, е, че е, вниманието, което страните отделят на изпълнението на препоръките, все още не е достатъчно, техните усилия не са достатъчни. Някои страни работят по-активно в прилагането на препоръките, докато други все още изостават. В известен смисъл, е, смятаме, че слабост на цялата система на економическо управление е това. И е, трябва да се е, разработят мерки, така че специфичните препоръки да бъдат задължителни, по-задължителни. Втората част разглежда предизвикателствата, пред които е изправен Европейския съюз. И тук сме съгласни с оценката на комисията. Е, повод за загриженост е все още високото е, ниво на безработицата в редица страни, въпреки че цифрите, числата са различни от, е, в различните страни. Приветстваме също така влизането в сила на Европейският план за стратегически инвестиции, Европейския фонд за стратегически инвестиции, ЕФСИ. Също така, това се отнася и за европейските страни, които имат прекомерен дефицит и към тях може да се прилага процедурата за прекомерен дефицит. Те трябва да консолидират своите фискални, своето фискално състояние. Има редица дисбаланси, които се наблюдават в редица страни и е, установяването на тези факти е, показва, че страните трябва да подобрят националната си политика, за да коригират тези дисбаланси. Подкрепяме новият подход на комисията, който е, се съсредоточава вниманието си не само на главните приоритети, но също така и на ускоряване на графика, на работа по графика. Затова специфичните препоръки се, ще бъдат представени 3 месеца по-рано, отколкото това беше при по-рашните европейски семестри. Нещо, което е добро решение, според нас. Дава повече време на страните членки да абсорбират, да възприемат специфичните препоръки, да решат каква политика трябва да приемат и по-добре да изпълнят тези препоръки. Специфичните препоръки за 2015 година са организирани около 4 главни приоритета. Първо, нуждата от интензифициране на инвестициите. Има ясни признаци, те личат и в много документи на комисията, че са необходими, необходимо е изпълнението на препоръки препоръките за по-лесен достъп до инвестиране, особено от малките и средни предприятия, които са гръбнака на економиката на Европейския съюз. Втори приоритет е необходимостта от подобряване на бизнес средата. Това е най-добрият начин за подобряване на инвестиционният климат в Европейския съюз, целия Европейски съюз. Подчертаваме значението на разумна, на добра регулиране на бизнеса и работата на предприятията в целият Европейски съюз е, и достъп до Европейският фонд за стратегически инвестиции. Трети приоритет е, поставя ударението върху необходимостта от продължаване на структурните реформи, особено в продуктовият пазар и пазарът на услугите, за да може економиката на Европейския съюз да бъде по-конкурентоспособна. Наред с това, една от най-важните теми в тази област се отнася до довършването на единия цифров пазар. И накрая четвъртият приоритет, това е политиката на заетостта. От една страна необходимо е създаването на по-качествени работни места, работа, която предлага не само по-високо заплащане, но също така и гарантира подобряването на социалното състояние на нещата в Европейския съюз. И накрая, в заключение правим редица препоръки, отправени към Европейската комисия. Както споменах и по-рано, призоваваме европейските страни, които все още са в процедура на прекомерен дефицит, да увеличат усилиите си за привеждане на публичните финанси в съответствие с правилата. Подчертаваме необходимостта от гъвкав пазар на труда за борба с безработицата, особено младежката безработица и дългосрочната безработица. Също така правим и препоръки за подобряване на а, а, а, националното а, а, възприемане на специфичните за всяка държава препоръки, а, така наречените СДП. А, нещо, което все още не е направено, за да се подобри положението в тази област, необходимо е по-активно участие на националните парламенти преди всичко. Отново призоваваме комисията а, да направи повече за а, усъвършен, за усъвършенстване на административната работа. Въпреки направеното до сега все още се изискват много документи, бюрократичната тежест, е голяма. Е, доклади за конвергенция, доклади за стабилност, е, национални доклади и така нататък. Е, те трябва да бъдат подготвени в рамките на 3-4 месеца и лесно е да се разбере защо тук не, е, не, може, не може да се избегнат непоследователности. Необходимо е цялата процедура да бъде опростена и направена по-ефикасна. -ефик, Нивата на дълга в страните членки е, са много важни. Големията задлъжнялост е пречка за устойчив растеж. По този въпрос също трябва да се работи. И накрая, подкрепям редица препоръки, направени в доклада на петимата президенти. Това е важен документ, за който е, може да бъде основа за е, дискусията по структурни, необходимите структурни промени и структурата на економическото управление. Това е всичко, което искам да кажа на този етап. Очаквам изказванията на колегите, особено на докладчиците в Сянка и а, е, надявам се, че ще проведем плодотворна дискусия за подготовка на окончателния документ. Благодаря ви, господин Росети. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, а най-напред от групата на социалистите господин Сати. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя господин Русанти за доклада, който е много по същество. Е, някои от нас смятат обаче, че трябва да се засегнат някои е, точки, които са важни. Ние смятаме, че целите на е, стабилността и растежа трябва да бъдат постигнати. Те са изготвени с оглед на економическите постижения на всяка страна, но трябва да бъдат критично оценени и има средства, които се използват при липсата на по-органични структури, които да се използват. Предложените препоръки не са непременно напълно обмислени, правят се и грешки. Например, споделя се свръхопростеното становище, че структурните реформи имат автоматично въздействие върху реформата и работната заетост което обаче не става. Не, възможностите и вариантите за политиката могат да стабилизират економиката и генерират растеж. Трябва също така да се разгледа ефективността, да се, направят, да се направи оценка на въздействията на препоръките. Също така социалното въздействие. Имаше критики по фазите, по последователността и по липсата на политическа и социална чувствителност. Това са оправдани критики. Твърде много се отчитат твърдите критерии. Това води до един друг въпрос целта е пълна економическа конвергенция в съюза и една всеобхватна, всеобхватна рамка, която да отчете националните и регионалните различия, е, за да може да се постигне един съюз, в който наистина да може да се възползваме от постиженията на най-добрите економики. Това води до а, промяната. А, ние трябва да осъзнаваме проблемите. Ситуацията в Гърция ни показва, че има допълнителни политически рискове в бъдещето ако не стане максимален приоритет премахването на а, различията. Благодаря. От... Сега давам думата на господин Ошор от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин докладчик, мисля, че проекто доклада върви в правилната посока от името на групата ни. Мога да подкрепя повечето от неговите пунктове. Имам обаче няколко коментара, на които искам да привлека вниманието ви в контекста на дебата по европейския семестър. Например, точка четвърта, която се занимава с, с ам, доклада на докладчика, що се отнася до прилагането. А, тези препоръки не би трябвало да се отнасят за реформи на цялата страна що се отнася до а, еврозоната, а, държавите в еврозоната са твърде хетерогени. Мисля, че аз обаче имам предвид какво имал, а, а, знам какво имал предвид докладчика. Теоретично съм съгласна съгласен, че гъвкавостта на пазара на труда има някои положителни ефекти. Искам обаче да подчертая, че а, това, с това средство понякога се злоупотребява и има много неправомерности а, и нередовности на пазара на труда в резултат от това. Също така служителите могат да злоупотребяват с подобни правила, което влушава конкурентоспособността на пазара на труда. И точка седма, последната бележка, когато говорим за семестъра. Мисля, че трябва да изчакаме още малко за резултатите на програмата и трябва да извършим отделна оценка. Говорим за известна координация на програмите за реформи, но това е просто съвсем кратък коментар. Нямам други коментари, харесва ми е, доклада и искам да подкрепя докладчика, да поздравя докладчика с отлично свършената работа. Благодаря, господин Осър, от групата на да давам думата сега. Благодаря, господин председател. Радвам се, че се виждаме след лятната вакансия. Продължаваме дебата по европейския семестър. Малко имам чувството на дежавю, но преди да обясня какво искам да кажа, искам да благодаря на докладчика за доклада, за проекто доклада, който според мен повдига най-важните въпроси. Има няколко подобрения, които имам предвид. Ще внеса изменения. Не съм напълно убеден а, за а, обективността на някои от препоръките конкретни за съответните страни, специфични защото те допринасят за един недостатъчно прозрачен процес. Мисля, че процесът трябва да бъде по-прозрачен, по-разбираем. Това се отнася по-скоро за превентивната страна, за която наистина е важно да се разбере каква митология се използва. Всичко това трябва да бъде прозрачно и разбираемо. Бихме желали също така да видим економически анализи на комисията, защото това е анализа на който да обосновават своите решения. По този начин ние ще можем да видим какво се извършва зад колесно. Зад колисно. Не съм съвсем а, сигурен какво трябва да мислим за точка 13, дали економически стабилизатори трябва да се използват или това е, е призив за фискална политика. Това е по-скоро някакъв призив като от 1936 година, годината е 2015. Сега по въпроса за дежавю. Когато миналата година приспособихме доклада с, препоръките за всяка страна, си спомням, че държавите членки изпълниха пълно, напълно само 9% от тези а, про, препоръки. А, може би, а, може би си мислите, че по-лошо не може да стане, но имаше едно намаляване до по-малко от 7%. Може би представителя на комисията може да ни каже, че тези числа са погрешни, но а, може би комисията въпреки всичко би могла да ни обясни защо степента на изпълнение на препоръките е толкова ниска. Във всеки случай с а, а, нетърпение очаквам да а, си сътрудничим с а, докладчика и мисля, че ще постигнем много добри резултати. Благодаря. Благодаря, господин Тарва. Сега от думата а, на ГУЕ на госпожа Мариса Матейс. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да се извиня за закъснението, с което дойдох и което ми попрече да изслушам уводните думи на докладчик. И така, какви са моите коментари по доклада? Изцяло съм съгласна с чутото преди малко от господин Торвалс. Няма нищо ново. нищо, което вече да не сме а, написали и пренаписали. В а, доклада се поставя акцента погрешно а, върху неправилните аспекти. Не смятам, че това ще доведе до подобряване на социалното положение в Европа. Поставя се акцента върху по-голяма степен на бдителност, върху контрола върху държавите и върху накърняването на автономността на публичните институции. Това е несъвместимо с ценностите на Съюза и с правовата държава. Няма нищо ново в този доклад в сравнение с докладите изготвени през последните години. Тук просто се отваря широко вратата за допълнително увеличаване на лихвените проценти. много дълго сме обсъждали происхода на това предложение и така и не можа да се установи откъде идва то. Няма смисъл да се спирам на всички отделни параграфи. ще се спра на нещо, което не мога да не споделя с вас. Докладчика много добре познава основните макроекономически предизвикателства, както и макроекономическия дисбаланс в еврозоната. Въпреки това обаче, докладчика не се позовава на външния публичен дълг. Нищо не се споменава и за изключително високия ръст на безработицата в държавите членки. По отношение на бюджетното консолидиране – това отношение докладчика поставя акцент върху пакта за стабилност и растеж и оставя на страна факта, че политиката на строги економии е една от причините за дълбоката задлъжалост на много от държавите членки. В доклада, например, се говори за достъпа до инвестиции, но докладчика оставя на страна факта, че много от хората станаха уязвими по време на кризата и трябваше да понесат голям удар. Не виждам как бихме могли да се справим с проблема. Ето защо ми се иска най-малкото да го включим в доклада. Малкото налични средства за целите на предприемачеството в Европа трябва да бъдат заделени за частния сектор, казвате вие, но това е напълно погрешно. Не смятам, че така ще се насърчи предприемачеството. Не сме се получили изобщо от миналото – тук не се споменава нищо и за засилването на демократичния аспект в рамките на европейския семестър. според мен това е основното решение. Както виждате, имаме много критики по отношение на доклада. Разбира се, внесли сме и много предложения за изменения в този дух. Смятам, че политическите ни линии са несъвместими Нуждам се от повече време, от повече дискусии, защото само посредством дискусията ще може да се стигна до альтернативи на това, което в момента ни предлага господин Русати. Разбира се, че трябва да се преодолее кризата, но трябва да се наблегне повече на заетостта. И разбира се, трябва да насърчим демократичния избор. Господин Уртасон, благодаря ви. Господин председател, благодаря и на докладчика. Сигурен съм, че ще работим в отлично сътрудничество. Бих искал да направя няколко коментара, ако позволите. Това е първия доклад, който излиза след всичко случило се през лятото. Неизбежно е да не правим анализ на економическото положение в Европа и да не отчетем случващото се в Китай. От години разработваме стратегия за конкурентоспособност, която се основава на намаляването на заплатите и на възнагражденията, за да можем да станем по-конкурентоспособни на световната сцена. И сега трябва да видим какви са последствията. Докладчикът назовава и проблемите в областта на заетостта. Всички много добре знаем какви са те. Разбира се, че ръста на безработицата в Европа е неприемлив. Това, което предлагаме ние, е да се види дали са следвани препоръките в отделните държави по отношение на повишаването на заетостта. Някои държави бяха отслабени економически и това доведе до голяма несигурност за хората. Ако не се лъжа, в точка 15 на доклада се говореше за проблема свързан с прекъсване прекомерно голямата стойност на минималната заплата, а не това според мен е темата тук. Надявам се, че ще получа подкрепата и на другите групи, за да променим текста в това отношение. След това докладчика говори за подкопаването на економическия растеж и инвестициите. Разбира се, че трябва да наблегнем на инвестициите. Вътрешния пазар обаче не реагира на предприятите мерки. Със сигурност економиката ни ще бъде допълнително отслабена с оглед на случващото се на световната сцена. И всичко това трябва да бъде отразено в доклада. Радвам се, че докладчика изрично е назовал всички дейности в рамките на Хоризонт 2020. Ние от нашата политическа група бихме искали да се постави допълнително акцент на Хоризонт 2020. Разбира се, възниква въпроса за социалните показатели, за енергийните показатели и така нататък. Добре е да поставим акцента и върху тези индикатори. Европейската комисия към момента се противи, но би трябвало да я убедим. Изцяло съм съгласен с казаното по отношение на демократичния контрол на процеса. Социалните партньори почти не участват в процеса, това е погрешно. Необходимо е те да дадат своя принос на национално равнище. На национално равнище може да се проведе структуриран диалог с синдикатите, и работодателите. И това, разбира се, трябва да бъде отразено в специфичните по държави препоръки. Това трябва да се случи, ако желаем наистина да е на лице демократичен процес. В този дух нашата група ще внесе няколко предложения за изменения в доклада. По отношение на търговския дисбаланс, необходимо е да обсъдим и този момент. В някои държави имаме рекорден излишък. И трябва да обвържем този излишък с задлъжнялостта. Тази връзка може да се направи в точка 5. През следващите няколко месеца със сигурност ще започнем процедурата по преструктуриране на гръцкия дълг. За тази цел обаче трябва да разполагаме с необходимия инструментариум. Нека най-накрая приключвам господин председател, да поговорим също така за правата на жените и тяхното овластяване. Рядко засягаме тези моменти в отделните становища. Според мен трябва да наблегнем малко и върху равенството на половете. Важно е това да бъде направено в рамките на европейския семестър. Комисията по правата на жените също трябва да направи така, че този аспект да бъде включен в европейския семестър. Реформата на трудовия пазар реформата на пенсионната схема в Испания се отразиха неблагоприятно на равенството на половете. Така че, още веднъж повтарям, редно е да включим и този аспект. Благодаря още веднъж на докладчика. От името на EFDD, господин Вали. И грация, президент. Благодаря, господин председател. Е, благодаря на докладчика е, за текстът, който е подготвил. Благодаря и на докладчиците в Сянка за техният принос е, в този дебат. Както и в предишните доклади, е, моята група не е съгласна с повечето предложения. Особено с някои от предложенията на докладчиците в Сянка. Нека спомена най-важното – въпроси, по които ние ще внесем изменения. Първо, става дума за стратегията на Европейската комисия в структурните реформи, инвестиции и така нататък. Това е основен фактор за стимулиране на растежа. И тази политика обаче до сега се оказва противопоказна. Тя не дава резултати специфичните препоръки водят до социална изолация, и увеличават неравенството. Това е свързано с някои цели, заложени в бюджета. Необходимо е коригиране на макроекономическите дисбаланси. Оттам трябва да се започне. Защото става дума за публични финанси. И макроекономическите дисбаланси са главната причина за трудностите в еврозоната. Комисията прави подробни препоръки е, за страните, които имат бюджетен дефицит. Но трябва да има препоръки за страните, които имат е, значителен излишък, такива като Германия и Нидерландия. Споменава се също така и въпроса за гъвкавостта. Възможностите за гъвкавост при сегашното законодателство не са достатъчни и не дават достатъчна фискална свобода на страните за преодоляване на цикличността. Необходимо е също така да се направи повече за гъвкавостта на пазара на, труд, пазара на труда, за борба с безработицата свидетели сме не само на увеличаване на безработицата, но и на намаляване на качеството на предлаганата работа. А, това е, е източник на редица оплаквания. Ние ще внесем съответни изменения. А сега процедура за изказвания чрез привличане вниманието на председателя. Първо давам думата на господин Мариес. Благодаря, господин Бизбе. Групата е създадена. Давам, давам думата на представителя на новата група. Господин Анеманс има думата. Благодаря, е, господин председател. Обсъждаме единната европейска економика и както обикновено чуваме много неистини, големи и малки. Говорим за оптимистични признаци в бюджета, говорим за 2% растеж на БВП, но а, в случая а, трябва да се каже едно. Цифрите е, на растежа, числото, е, данните за растежа показват, че не се движим в правилна посока. Има някои препоръки, например за Белгия. Е, временното възстановяване в растежа, примерно, бе засегнато отрицателно от външни фактори, например падането на цената на петрола. Значително се намалява, увеличава и е, бюджетната задлъжнявост. Това влияе върху доверието на бизнеса. И по тази причина нито една страна от Съюза не е иммунизирана срещу тези отрицателни въздействия. Това ще продължава и в бъдеще. Опитваме се да намерим квадратурата на кръга. Говорим за единство, единство което не, се, не е на лице в реалния свят. Разликата между севера и юга в Европейския съюз продължава да е на лице. Не можем а, да говорим за единна европейска економика. Трябва да говорим за сътрудничество, за да можем да градим върху постигнатото от отделните економики. Благодаря, господин Анеманс. Извинявам се, че пропуснахме вашата а, политическа група. сега минаваме към процесът а, за спонтанни изказвания. Господин Мария и господин Хейс а, са а, поискали думата. Господин Мария си има първо думата. Благодаря, господин председател. Този доклад е много важен. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа. Той повдига много важни въпроси. Но това не дава възможност да обсъдим някои съществени въпроси. Точка 3, 3 и 4 от доклада определят как ще действа европейският семестър. Но тук говорим за финансова политика. Става дума за първомощията на Европейския съюз, които не са изключителни. Главната отговорност за економическата политика е в ръцете на страните членки. А Предложенията на комисията по тази причина имат допълнително значение. Не може да се налагат решения отгоре на страните членки, тъй като това засяга правата на националните парламенти. Трябва да се разбере, че тези решения трябва да се взимат от националните парламенти, а ние чрез нашите дебати можем да допринесем за положителните тенденции, които вече са на лице в страните членки. Трябва много да внимаваме как да структурираме диалога си, като отделим подобаващо място на националните парламенти и обсъждаме с тях проблемите, за да можем да се движим ползотворно напред. Пак се кажа, нашата роля е помощна. Това първо. Второ, по отношение на предложенията, които се правят и какви резултати ще е, имат те. Обсъждаме препоръките, но не обсъждаме техните последици и резултатите. Резултатите до сега са отрицателни, ако се съди по економическото развитие на страните членки. А мнозинството от е, членовете на Европейския парламент продължава да настоява за един, провеждат един модел, който се проваля – по-нататъчни строги економии, така нареченият остеритет, а да това води до разпадане на пазара на труда, ниски заплати. А всъщност трябва да заложим повече на новите технологии, на научните изследвания и възможността европейската економика да тръгне в различна посока – Можем да възприемем примера на Китай в това отношение. Знаем какви са резултатите от сегашната политика. Страхотна безработица, особено сред младите, особено в страни като Испания и Гърция. В Гърция е пълен срив на економиката. Европейския съюз предостави 240 милиарда заеми на Гърция, а какъв е резултатът? Милиони и половина безработици и 40% от гърците живеят в бедност. Комисията и тройката трябва да разберат, че тази политика е, се проваля. Тя е необходима и тя да бъде променена, да тръгнем в различна посока – Сегашната политика, която проистича и от меморандума, трябва да бъде променена. И накрая, господин председател, дългът. Той се споменава в точки 5, 13 и 18 от доклада, но, но няма никакви предложения. Преструктурирането на дълга трябва да бъде основна препоръка. Необходимо е намаляване на дълга, така нареченото подстригване. Защото това, което се предлага, не е решение нито за Гърция, нито за другите страни. Ако не обсъдим тези въпроси, не може да очакваме положителни резултати в развитието на Европейския съюз. Благодаря, господин Мария, и след това господин Хайс. Благодаря, господин председател. Искам първо да поздравя докладчика за отличния доклад, който е доловил всички важни въпроси, свързани с европейския семестър. И отнеси от нас в Европейския парламент и особено в нашата комисия вижте, този европейски семестър като а, важен за целия Европейски съюз. Като човек, който идва от малка страна, но страна в огромна финансова криза, искам да кажа следното. След като а, преминахме към а, а, намаляване на нашия дефицит, а, подобрихме растежа и работната заетост, ние създадохме добри условия и мисля, че за други държави, които имат сериозен дисбаланс в течение на времето, това е много важен въпрос. Не може да има подобряване на ситуацията, ако няма, а, ако няма действителни структурни реформи. А, то, а, е, препоръките са много важни за европейски семестър, защото те упражняват натиск върху политиката на държавите членки, за да можете да произведат един добър микс на политиката. Държавите, които претърпяха огромен шок, се стремят към по-сериозна оценка на процесите, по-добър анализ и процеса на европейския семестър може да помогне. В случая с Ирландия ние участвахме в този семестър втора година, като успешно а, е, а, е, излязохме от нашата програма през декември 2013 година. А, е, приветстваме дебата, който се провежда в нашите страни по препоръките за финансирането в редица сфери. Тези препоръки трябва да бъдат средство, в което трябва да се следва от всяко ирландско правителство, всъщност от всяко правителство на всяка страна. Необходими са подобрения и приветствам бележките, направени от докладчика във връзка с промените на семестъра тази година. Много е важно е, по-рано да бъдат публикувани препоръките. И е, вземайки повод от това, което каза господин Марио, сега е много важен момент националните парламенти да се ангажират с дебат по препоръките. Е, по-добре дебата да се провежда предварително, а не постфактум. Така че а, няколко за, заключителни забележки по инвестициите в държавите, които изпълняваха програми, както моята страна, които изпитахме 20 до 25% намаление в частния сектор. Това е допълнително бреме на, на Европейския съюз, на плещите на Европейския съюз да подкрепи държави като Ирландия, Португалия и Гърция, за да може инвестициите да бъдат по е, и по-ефективни. Препоръките струват пари и мисля, че европейски бюджет трябва да се използва за инвестиции в структурни реформи. Ако се опитвате да направите нещата по различен начин, има разходи, които би трябвало да бъдат направени. Аз си спомням, че европейския бюджет трябва да се използва, за да се насъчат държавите да следват тези препоръки. Има държави, които страдат от случаите, от ситуацията като в държави като Китай. И за това ние трябва да използваме, да приложим препоръките много по-бързо и много по-ефективно, защото има и външен шок който може да повлияе на 28-те държави членки. Благодаря, господин Хей. Сега давам думата на докладчика, господин Росати. Господин председател, искам да изразя благодарност на всички колеги, на докладчиците Сянка от политическите групи за коментарите, бележките, както и на всички колеги, които взеха участие в обсъждането. Всички изказвания са, представляват много важен принос за по-нататъчното обсъждане на този доклад. Както казаха някои колеги вече, и аз е, имам чувството на дежавю, защото много от темите са били повдигани по сходен начин, както е, е в предишните обсъждания а включително когато се обсъждаше годишния растеж в началото на тази година. Няма да се впускаме в дълбоки, задълбочени обсъждания на влиянието на рецесията, значението на структурните реформи. Това може да оставим за двустранното сътрудничество при изготвянето на окончателния вариант на доклада. Позволете ми обаче да кажа нещо по два-три конкретни проблема, които бяха повдигнати в дебата за отнети от вас, които смятат, че не се отдава достатъчно внимание на работната заетост и безработицата, аз мисля, че проблема на безработицата е споменат поне в два или три раздела на доклада. А, имайте предвид, че доклада не може да бъде по-голямо от 4000 знака, така че се налагат геройски всички героични съкръщения, може би е, е, тези кратки обобщения не отразяват е, проблемите, които биха искали да видят колегите, защото те ги смятат за по-важни от други. И основният проблем на връзката между инвестиции и, на, и орязване на бюджета, трябва да се има предвид, че ако има достатъчно фискално пространство в дадена държава, трябва да се използват това пространство за стимулиране на економиката. И това е нещо, което е ясно, но ситуацията не е такава във всички държави членки, защото някои държави членки са в много тежко положение и те знаят тази възможност. Това е нещо, което би трябвало да се вземе предвид. И сега отново а, казусът Гърция е отделен проблем. Отново може да почнем една продължителна дискусия по този въпрос, но не сега е момента. И в обобщение отново искам да благодаря на всички участващи в дискусията и да обявя, че съм готов да си сътруднича с, с докладчиците в сянка, за да може да подобрим, да усъвършенстваме доклада и в крайна сметка да представим доклад, който най-добре отразява позицията, политическите позиции, позициите по същество на всички политически групи в този парламент. Председателят благодаря господин Русати. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А не извинявайте. Искам да ви напомня, че срок за а, внасяне на изменения 9 е септември, които ще бъдат разгледани на 13 октомври и гласуването в комисията ще се проведе в същия ден, а гласуването в пленарната зала – ще бъде извършена във втората пленарна сесия на а, октомври. Господин Гуалтери ще председателства гласуването. Ще видим дали господин Гуалтери идва. Ако не дойде, ще продължим с, с, с гласуването, извинете. Before the votes, we have one point, but here... Имаме още една точка преди гласуването. Всъщност... Ah, sorry. So before the vote, we have the consideration of... И трябва да разгледаме изменението на доклада а, това беше моя грешка. Сега преминаваме към разглеждането на измененията на общия бюджет за Европейския съюз за финансовата година 2016 година. Господин Симон е докладчик. Благодаря ви, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички останали колеги от Комисията по економически въпроси за отличната работа и за внесените от тях изменения. Благодаря ви за конструктивния дух с цел постигане на компромис. Обсъждахме въпроса по време на лятната вакансия, което не ни попречи да се справим. Както виждате, това предложение за компромис е доста интересно. Както вече казах, стигнахме до компромис по много точки относно конкурентоспособността и Европейския фонд за стратегически инвестиции. Имаме три компромиса D, C и E, които са интересни с оглед на финансирането на органите за надзор и техния персонал. Разбира се, не забравяме и средствата за самото действие на тези агенции. Аз бих искал да се спра на три неща. Първо, компетентните по надзора органи. За социалистите и демократите беше важно да се стигне до компромис и в крайна сметка стигнахме до решение, което получи голяма подкрепа. Аз обсъдих въпроса с съответните агенции и органи и се стигна до символично увеличение на средствата и на вакантните места за тези агенции. Това, което чух от а, директорите на агенциите беше, че въпросните агенции не разполагат с достатъчно средства, за да могат да изпълняват а, задачите си. А, тези агенции не разполагат нито с достатъчно персонал, нито с а, достатъчно средства. Ето защо е необходимо да се опитаме да се справим с проблема още през 2016 година. На следващо място проблема с персонала на Европейската комисия. Ние одобряваме увеличаването с 4% на бюджета за персонала, за да може да се увеличи конкурентоспособността. Много добре знаем, че необходимостта от персонал е голяма. Европейската комисия не можа да предприеме необходимите действия, за да се справи с проблема. Затова се предвижда, както казах, символично увеличение на средствата за персонал. Това е необходимо, за да може Европейската комисия да се бори с нелоялните практики в търговската политика. И на последно място, ако позволите, в предложението на Европейската комисия се предвижда увеличаване на финансовите ресурси за бюджетната година 2014-2015. за програмата Фискалис, извинете, която е за период до 2020 година. Имаше предложение за намаляване на средствата по тази програма с 5 милиона, но в крайна сметка успяхме да стигнем до компромиси по този въпрос. Говорим за програма, свързана с сътрудничеството между данъчните органи на държавите членки – Необходимо е програмата да получи съответната подкрепа, защото много данъчни злоупотреби и данъчни измами се извършват, което показва, че ако подплатим с необходимите средства програмата Фискали, ще може ефективно да се справим и с проблема. Chairman, let me first congratulate uh, Mr. Simon for... Господин Тати, благодаря господин председател, благодаря на господин Симон за изготвеното от него становище и за отличното ни сътрудничество по работата а, ни по компромисите. Аз високо ценя нашето сътрудничество и смятам, че стигнахме до разумни компромиси по повечето спорни въпроси. Ние сме готови да подкрепим постигнатите компромиси нашата група ще гласува за доклада. Може да има някои е, отрицателни реакции по отношение на отделни изменения, но като цяло групата ще подкрепи доклада. Е, поздравления, готови сме да ви подкрепим. Председателя. Господин Росати от името на ЕКАРЕ чухме преди малко, сега да чуем Кис Ибор. Извинявам се за това, че докладчика в сянка на ЕКАРЕ не може да присъства днес, за да благодари лично на докладчика за упорития му труд и за готовността да се стигне до компромис. Нашата позиция по становището не се дължи и не се отнася до работата на докладчика, а до отношението ни по въпроса като цяло. Като група не смятаме, че постоянното увеличаване на бюджета на Европейския съюз ще помогне на съюза да постигне своите цели със сигурност трябва да има някои съкръщения на средства по някои бюджетни редове. Ето защо не можем да подкрепим повечето от измененията внесени от ЕКОН. Нуждаем се от альтернативи на допълнителното финансиране. Именно това се опитваме да предложим с нашите изменения. Същевременно обаче признаваме отличната работа на докладчика. Има много бюджетни ограничения в Европейския съюз и всички те ни карат да мислим, че не може непрекъснато да увеличаваме бюджета. Националните компетентни органи разполагат с съответния експертен опит, който ще им позволи да се справят. Благодаря ви от името на Ауде, господин Торвалц, който не е в залата. Не знае дали някой друг от АОД ще вземе думата от името на групата. Ако не, господин Урван от ГУЕ. Вегас. Господин Вегас. Em relação, vou apenas dizer Ще спомена само един-два е, пункта. Е, това е, е, бюджет е изражение на политиката на Европейския съюз и както казах по-рано, има несъответствие между нашите намерения и средствата, с които бихме могли да постигнем целите на тези намерения. Пример, който е показателен, може би не най-добър, когато става дума за резултатите от надзора, е следно. Следният пример. Още един път, и казвам го с съжаление, този бюджет не предвижда необходимите средства за справяне с кризата, чието мащаби са огромни. Трябва да реагираме на, адекватно на кризата, но а, е, страните изпитват различни трудности. Има редица предпоставки. Става дума за една инвестиционна програма, с която ние не сме съгласни. Не сме съгласни с нейните приоритети. <clears throat> Не сме съгласни и с надзорната система. Става дума за продължаване на политиката на строга економии, става дума за дерегулиране, а на место да се справим с причините за държавните, държавния дълг. Според нас това, което се предлага, ще бъде прекалено обременително и едва ли можем да очакваме съществена промяна в съществуващите програми. Затова искаме категорично да изразим нашият песимизъм, като се има предвид пълно несъответствие между целите и средствата, с които разполагаме. Председателя. Как се игъл от името на зелените? Благодаря. Най-напред искам да благодаря на докладчика Петър Симон за доброто сътрудничество, за добрия доклад. Не е сега времето да произнасяме общи речи за това как трябва да се съставя бюджета на Европейския съюз, нито да обсъждаме възможни спестявания, нито необходимостта от увеличаване на общата сума на бюджета. Това са все важни въпроси, но не е момента да ги обсъждаме сега. Въпросът е да отправим а, сигнали и а, да а, гарантираме ефективното а, функциониране на Европейският надзорен орган. Чрез увеличаване на персонала няма да решим проблема. Всички, които са посетили съответните органи, знаят какво е положението там. Не е необходимо сега да призоваваме за по-голяма бюджетна дисциплина. Ако погледнем разходите, хубаво е, че казваме две важни неща. От една страна е необходимо ограничаване. Онези, които получават пари, трябва да се съобразяват с това, че в реалния свят Достъп до документите имат не само страните членки, но и лобистите. И второ, трябва още един път да помислим за демократичните принципи в органите, в които все още няма достатъчно демократична отчетност. Още един път искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка. Сега нямаме докладчик е, от групата на Европа на нациите и свободата. Ако има някой от тях, който иска да вземе думата, ще му я дам. Ако не, минаваме към спонтанните изказвания. Господин Мария се поискал думата. Благодаря, господин председател. Ще използвам тази възможност да кажа, че има 63 изменения по отношение на а, пакта за стабилност и растеж. А, трябва да се вземат предвид, а, и то сериозно да се помисли за големите проблеми на страни, средиземноморските страни, като Гърция. А, огромна, огромна вълна емигранти, незаконни мигранти, които прииждат в Европейския съюз, особено от а, Сирия. И трябва да се каже, че това са бежанци, а, които се опитват да спасят а, живота си на себе си и на своите семейства. И тук Европейския съюз трябва да реагира. Също се отнася и за Африка, където има огромни проблеми. Ако не се решат проблемите на място, ще продължим да бъдем свидетели на огромни мигрантски вълни. Второ, трябва да помогнем на регионите, за които става дума, за да намали поток, да намалее поток от мигранти, от който идва от тях. И накрая, искам да ви уведомя, че в момента положението с миграция, миграционния поток в Гърция – е достигнало своята кулминация. И а, а, остров Лесбос, където живеят 85 000 души, а там има над 10 000 бежанци, незаконни емигранти, в, в столицата на остров Лесбос. Затова там е обявено извънредно положение. Значи необходими са усилия за управление на този поток от бежанци. През лятото бях на остров Самос, той също е пълен с бежанци, които идват там от Турция. Отидах в Турция, за да видя какво е, става там и не срещнах а, нито един иммигрант а, в град Кошадате. А, че къде бяха те и как успях, успяват да се качат на лодки и салове и да преплуват а, морето, за да стигнат до Лесбос и до Самос. Нещо трябва да се направи в Турция, защото става дума за организиран трафик на хората или беженци идват всичките от Турция. Положението е абсолютно а, отчаиващо. А трябва да се каже, че фондовете, които се предоставят на Гърция от Европейския съюз, са крайно недостатъчни. при формирането на бюджета трябва да се вземе предвид този нов проблем, натискът, на който са подложени Гърция, Италия и други средиземноморски страни. Само ако се предоставят достатъчно средства, ще може тези страни да приемат този огромен мигрантски поток. В момента в Гърция страда от много висока безработица. Не можем да продължим да приемаме мигранти и е, безраб... и а, бежанци. Изменението 63.19 предлага отделяне на сериозни средства за решаване на този проблем. Просто е необходимо е, да възприемем различен подход към него. Благодаря, господин Мария. Сега господин Томас Ман. Благодаря. Пабло. това, което тук що чухме, трябва да ни накара да помислим дали страните членки трябва да направят необходимото в своите бюджети. Трябва да помислим за това, което Петър Симон каза. Очевидно, проблемът с бежанците и економическите проблеми. трябва, за, за тяхното решаване трябват средства. Но тук става дума за нашите политически цели. Жан-Клод Юнкер говори в Страсбург за нашия подход към решаването на проблема с бежанците а, но няма да чуем нищо по отношение на необходимите промени в законодателството. законодателството. Необходимо е, е да се възприемат е, законодателни мерки за борба с трафика на хора. трябва много внимателно да се отнасяме към данните, е, които се представят. Докладчика ни е е представил един много балансиран доклад, в който много добре са обмислени приоритетите. А ние трябва да обмислим обаче какъв е най-добрият начин да се справим с съществуващото положение. Мисля, че член 78 може да бъде използван от комисията за насочване на средствата там, където те са най-необходими. Останалото са политически въпроси. Радвам се, че мнозинството подкрепя балансирания доклад, а, който обсъждаме. Сега давам отново думата на а, докладчика господин Петър Симон. Благодаря а, за тази, този дебат. Благодаря за положителната оценка. Благодаря на докладчиците в Сянка за тяхното сътрудничество, включително и през лятото. Може би трябва да спомена нещо, което колегите споменаха. Че измененията 63 и 19 биха могли да бъдат по-категорични. Искам да кажа обаче, че е, трябва да бъде ясно, че говори се, значи, че милитаризацията на Европейския съюз се задълбочава, че става дума за империалистически блок и така нататък. Това е нещо съвсем различно е, от това, с което става дума в доклада, това предлагано изменение. Споменаха се това се въпроса за приходите, а въпроса за а, военните а, е, а, е, проблеми а, е, изобщо не влиза в обсега на този доклад. И още нещо. Във връзка с това, което Кейн Свинбърн каза. Напълно разбирам, че в рамките на бюджетната криза когато говорим за по-ефективен механизъм за надзор, ако трябва ако искаме да избегнем финансовите кризи в бъдеще, Diese aber im Moment ако а, искаме да увеличим нивото на а, защитата, а тази защита не е достатъчно стабилна, ние няма да можем да решим задачите, които сме си поставили. Е, необходимо е, е да има достатъчна стабилност, за да може, ако настъпи нова криза, така да се каже, да затворим люковете е, и да я преодолеем. Е, е, не можем да изпълним основните си задачи, ако ни липсва достатъчно персонал. Благодаря, е, господин Симон. Uh, One minute, please. 30 seconds. Дайте ми една минута, ако обичате. Every time. Ε, е, ήθελα να επισημάνω το εξή. Εγώ αναφέρθηκα στην τροπολογία δαπάνη. Е, исках да спомена е, фонда за стабилност и растеж. Аз не казах, че ще гласувам за измененията, за които стана дума. Значи трябва да се придържаме към тази линия, защото необходимо е да се осигурят допълнителни средства, за да може Европейския съюз да помогне за опазването на мира, особено в средни, Близкият изток, особено в Близкия изток и другаде, за да не идват от там такива големи е, потоци е, бежанци. Огромен брой е, е, от началото на годината дойдоха в Гърция и в Италия, така че това противоречи на това, което вие казвате. И може би още нещичко да кажа по този въпрос в заключение. Няма изменения, е, които е, са в духа на това, което току-що казахте. Сега ще пристъпим към следващата точка от дневния ред. Това е гласуване. Господин Валтери ще председ... председателства тази част от нашето днешно заседание. Той току-що влезе и ще му предоставя председателството. Dear colleagues, good morning. Уважаеми колеги, добро утро. Надявам се, че сте прекарали много добра вакансия и че сте се върнали вече на работа. И първия вод за сезона е днес вода по проекто Становището на общия бюджет на Европейския съюз Докладчик Петър Симон, можем да започнем първо с проверка. Искам да помоля всички колеги да сложат картите си за гласуване в машините за гласуване. Провеждаме тест, режим на гласуване, моля. Още трима колеги очакваме да гласуват. Край на гласуването. Ако някой не си носи картата, моля дайте знак. Не е така. Всички имат карти. Започваме с бюджетните изменения, а не с резолюцията. И така започваме с изменение е, ЕКОН 6315. Кой е за? Против? Въздържали се? 6314. Е, е, Разделно гласуване. Гласуваме първата част. Кой е за? Против? Мисля, че е прието, но нека да проверим. Режим на гласуване, моля. първата част има един, една карта на социалистите повече. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Кой е за? Против. Отхвърля се. Екон 16 6316. Кой е за? Против отхвърля се 63-24 за против нека да проверим режим на гласуване моля край на гласуването отхвърля се 63-23 за, против, въздържали се, приема се. 63-13 за, против, въздържали се, приема се. 63-02 за, против, въздържали се, приема се. 63-17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-11 за, против. Нека да проверим 63.11, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 63.05 за, против, въздържали се, приема се. 63.01 за, против, въздържали се, приема се 6309 за, против, въздържали се, приема се 6303 за, против, въздържали се, приема се 6307 за, против, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим 6307, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 6310 режим на гласуване. А, всъщност, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 6312 за, против. В... Нека да проверим. 6312 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 6325 за против, отхвърля се. Може би трябва да проверим режим на гласуване. Край на гласуването наистина е отхвърлено. 6306 за, против, въздържали се, приема се. 6318 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63-19 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63-22 за, против, въздържали се, приема се, 63-00 за, против, въздържали се, приема се, 63-20 за, ако се приеме, всъщност трябва да се отиде до 63.20, 63.20 за против въздържали се приема се, 63.08 за против въздържали се приема се. Благодаря ви и сега преминаваме към становището. Компромисно изменение А, кой е за, против въздържали се приема се, изменение 5 за против Нека да проверим изменение 5, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. За. Против въздържали се. Приема се. Изменение 7. За. Против. Мисля, че е отхвърлено, но нека да проверим изменение 7. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисни изменение Б за против въздържали се приема се. Изменение 16 за против въздържали се. Отхвърля се. 17 за против въздържали се. Приема се. 18 за против Изменение 20 поправя се председателя за против въздържали се приема се. Преминаваме към 21 за против. Нека да проверим 21 режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 за против същото мнозинство. Отхвърля се 23 за, против. Проверяваме режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 29. За. Против въздържали се, отхвърля се. Изменени 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се. Проверяваме 31 изменение, режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис Д. За. Против въздържали се. Приема се. Изменение 35. За. Против въздържали се. Нека да проверим отново изменение 35. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, против, въздържали се, отхвърля се, 42 за, против, въздържали се, приема се, 43 за, против, въздържали се, приема се, компромис F за, против, въздържали се, приема се, компромис Г за, против, въздържали се, приема се, Оригинален текст, параграф 10. Изменението е... Всъщност, гласуваме оригиналния текст на параграф 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 52. За? Против? Въздържали се? Приема се. 53. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 54. За? против. Мисля, че е отхвърлено. Нека да проверим 54 режим на гласуване. Край на гласуването. Всъщност, прието е с един глас в повече. Изменение 55 за, против. Нека да проверим 55 режим на гласуване. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме за целият текст с измененията. Кой е за? Всъщност трябва да се гласува електронно. Режим на гласуване. 40 за, 12 против, 1 въздържал се. Текстът е прият. Поздравления за докладчика. Which is point on the agenda. Uh, Следващото заседание ще се проведе е, в понеделник на 14 септември и това е с господин Драги, така ли? Е? Също не, той е във вторник. А на вторник, е, във вторник, 15 септември, сутринта и след обед ще получите а, а, програмата. Един, една подробност. Искам да поставя е, е, да постави секретарията, да постави инициал пред името ми. Значи не може да се разбере от кого идва предложението за това. Да, аз всъщност е, бях объркан да те видя, че гласуваш срещу себе си. Добре, наистина трябва по-добре да се идентифицират депутатите. Благодаря. Закривам заседание.